the floor. Okay, okay so you, you start. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Скъпи колеги, моля, вземете местата си. Nous voici réunis pour une réunion. И така, тук сме за едно много важно заседание което е свидетелство за възможността на Европейския парламент да работи в много кратки срокове. И способността да се събираме, като много комисии работят заедно и в пълно доверие. Искам също да съм сигурен, че сме се разбрали за дневния ред на съвещанието. Моля. Благодаря, господин председател. Исках да знам един въпрос, който ми се струва важен. Документът не е преведен, имаме само английския вариант и предполагам, <clears throat> това противоречи на регламента. И се питам дали е възможно да гласуваме този документ в момента. Това противоречи на регламента и въпросът е принципен. Ако комисията държи наистина да гласува, аз ще се въздържам от гласуване. Така, преводът ще бъде на ваше разположение за пленарното. Изпратено е португалски, португалски превод. Не, имаме проект, но нямаме окончателни е, вариант е, нито на португалски, нито на други езици. Но при всички положения искам да потвърдя, че преводът, преведените текстове ще бъдат на разположение на членовете на парламента на, различни, на различните езици и това ще бъде за пленарното. Така, аз предполагам, че сте получили резюмето от 20 април, завещанието на 20 април и че няма забележки по този отчет. Спомните си, че на 20 април гласувахме един текст. Този текст беше поставен на разискване, на трилог. И дискусията беше доста дълга, но полезна. Тъй, че днес и вече имаме един текст, който не е съвсем същия като този, който отворихме на 20 април и това е причината, поради която трябва да проверим дали всички сме съгласни дали съвместната комисия одобрява текстът, който е резултат от трилога. Може би Роберто да добави нещо преди да слушаме докладчиците и гласуването. Благодаря, Жан, преди да дам думата на докладчиците, искам да поздравя всички служители и секретарията и членовете на комисията. Беше свършена отлична работа, спазихме е, кратките срокове и въпреки трудните е, преговори успяхме да изпълним мандата на двата комитета. Е, самия факт, че на текстът е изпратен на португалски на групата ГУЕ. Той е резултат на доброто сътрудничество между нас. Сега ще дам думата на двамата докладчици. Хосе Мануал. Е, е, е, благодаря. Искам да благодаря напред на двамата председатели, да благодаря на съдокладчика Обудобулман да благодаря също на всички докладчици в сянка. Разбира се, благодаря и на секретарията на двете комисии, а така и членовете на политическите групи, съветниците от политическите групи, най-вече от моята група. Искам също така да кажа, че беше извършена огромна работа и то в срокове, които успяхме да спазим, но извършихме огромна работа, която не е същата като 20 април, защото е по-добре свършена работа. Вече разполагаме с един по-добре текст и съвсем съвсем кратко време проведохме една много сериозна дискусия. В началото мислехме, че е невъзможно да се реши въпроса с финансирането. Е, намалихме с 1 милиард евро е, и със всяка бюджетна процедура ще продължим е, тази работа. Дадохме на фонда демократична законност а също така и прозрачност, но също така и с докладите, които трябва да бъдат изготвени. Животът на този фонд, ако работи добре, ще продължи. Ако не работи толкова добре, комисията ще трябва да се е, обади с едно законово предложение, за да го подобри а ако не работи изобщо, просто ще бъде приключен. Нещо много важно, това е платформата, която е безплатна за обществеността и която е за малките и средни предприятия. Също така и големите предприятия и банката трябва да платят за това. Малки и средни предприятия ще платят само една трета. И още веднъж искам да кажа, благодаря, вече разполагаме с нов инструмент, един фонд, който е съвсем различен от това, което имахме. Той е допълнителен, допълващ, той ще спомогне за растежа, за заедостта и парламентът създаде един фонд, много по-добър от този, който беше предложен от комисията – фонд, който може да работи, който може да преживее в бъдещето, който е една възможност, но също така е едно предизвикателство, предизвикателство за териториите, за бенефициантите и съм сигурен, че ще постигнем целта за повече заетост, повече растеж и за една Европа, която да е по-конкурентно способна. Благодаря. Удо Булман. Благодаря, Удо Булман. Уважаеми госпожи господа, драги колеги, аз също искам да благодаря на двамата председатели на комисиите понякога понякога тристранните разговори продължават по цели нощи, от 6 вечерта до 6.30 сутринта, което е много работа и за секретарията. Благодаря и на секретарията, и на колегите, и на нашите екипи, но благодаря и на председателя на комисията, председателите. Спомнете си първото заседание в, на, в началото а, бях и двамата в възразиха да ни дадат на Жозе Малоен и на мен кредитните си карти, за да инвестираме. Аз тогава ги питах, ей така за черните ни очи ще ни ги дадете ли? Вярвайте, и те не посмяха. Днес изпадаме в стигнахме до положение, при което им разрешаваме да гласуват за директивата. Положението се е преобърнало наопаки. Не знам какво ще стане, ако им поискам кредитните карти, но другото постигнахме. Нова структура. Ние ще носим съотговорност за функционирането на фонда. Ще, ще можем да влияем на избора на персонала не само в интерес на двамата ни председатели, но в интереса на нашите съграждани европейци, на европейските данакоплатци. Решихме и успяхме да прокараме това решение, да има критерии за инвестиции за онези, които им са инвестирали не вчера, а утре, за перспективни, допълнителни проекти, проекти, които са необходими, за да помогнем на средната класа, за изграждаме съвременна европейска инфраструктура, пазарно ориентирана с нови методи, с нови средства, които са гарантирани с, с регулаторната рамка. В крайна сметка съответните глави бяха много качествени, имаме насоки за инвестиции, нещо, което съвета и комисията до сега отказваха благодарение на парламента. Това е факт. А, ако има съответни критерии по отношение на актовете по делегация, това също е важно. Тоест, ние можем да влияем на критериите за подбор на проектите, което е стъпка напред и голям успех. Установихме, че държавите членки трябва и могат да инвестират в този фонд по начин разумен, финансово отговорен и водещ към повече растеж и заетост. Комисията ще внесе съответна декларация, за да потвърди това. Драги колеги, благодаря на Хосе Мануел Фернандес. Той свърши огромна работа в областта на бюджетната политика европейския бюджет бе защитен от сериозни щети, постигнахме разумен компромис, на който можем да стъпим. В бъдеще ще бъдем в състояние да възстановяваме щети, които по досега бяха неприемливи и които разбира се не искаме да бележим и в бъдеще. Благодаря на всички докладчици, докладчиците в Сянка от комисиите. В началото казахме на, нашото, на нашите първи заседания, че ако успеем да направим нещо заедно, е, този парламент ще влезе в историята, защото това е извън политическите групи, извън комисиите, ще дадем възможност за повече заетост и инвестиции в Европа. Благодарение на духа на сътрудничество, а не на разграничение, ние постигнахме това с общи усилия. Надявам се този положителен опит да последва и в други законодателни актове. Благодаря ви. Thank you, thank you indeed, uh, and благодаря, много благодаря и поздравления за докладчиците и за... Е Аз се присъединявам към всичките думи на благодарност, които бяха изказани. Преживяхме е, моменти напрегнати, като последният трилог свърши в 8 сутринта но яснотата, упоритостта позволиха да вървим напред. И текста, който ни беше предложен и който е днес на масата, е много по-добър от този, който бяхме одобрили на 20 април. Така че аз не се съмнявам, че днес ще имаме още по-голямо мнозинство. Сега може да преминем към гласуването. Ви, в... Карт. de vote. Ще гласуваме поименно. Първо тест, проверка. Stock taking It's not working. So, okay, now, now it works. Everybody has the card. Предполагам, че всички сте с вашите карти. Двама души членове на ГОЕ не да си носят картите. Добре. Alors, on va procéder maintenant. И така, сега може да преминем към гласуването. Моля, гласувайте. Vous n'avez pas tous voté. Не всички сте гласували. Все още двама депутати не са гласували. Le scrutin е clos. Така гласуването приключи. 28... 78 euh, са гласували, 63 за, 14 против и един въздържал се и кой не си носи картата. Et donc, euh, il y aura donc 15... Така че има 15 отрицателни гласа. И така може да се поздравим. Господин Каранс. Използвах картата, ма нещо не работи. Пленарното заседание ще бъде по време на следващата мини-сесия. Благодаря на всички. Ние започнахме дискусии по приложението на регламента, с това мога да закрия заседанието. Благодаря ви. Everything for Greece is okay.